няколко седмици а, ние с делегация от групите ми отидохме на посещение в а, а, а, Никерия. европейски фондове се използват за да се финансират гранични граничния контрол, въоръжен граничен контрол. В резултат от това деца и жени са в риск от отвличане. Тези всичките средства стигат до, до, до мафиотски организации. Това са а, а политики, които а, спомагат за а, развиването на бизнеса на тези мафиотски организации. Благодаря. Господин Лебратон, една минута. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател. Както, като ООН с пакта за миграция, Европейския съюз смята, че беженскот, че беженск Кото нашествие е фаталност, която трябва да се приеме. Какво трябва да се предприеме? Дъблин 4, според който да има задължителни квоти за преразпределение на мигрантите. Второ, законови пътища за миграция. Три, премахване на контрола в вътрешните граници. Няколко страни възстановиха този контрол а, срещу а, абсурдното споразумение Шенген. Никой от мерките няма да постигне успех. Ще се провелят като план на Юнкер от 2018 година за преразпределение 60 000 мигранти. Няколко държави членки справедливо се възпротивиха, за да запазят своята цялост. Европейските граждани са смъртно ранени. Те не искат да загинат като че ли Европейската комисия не разбира това. Всъщност, тъй като не чува европейските граждани, тя е която трябва да изчезне. Минута и половина за господин Коелю. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, благодаря господин Аврамополос. През първите две седмици на новата година загиваше по един човек дневно в опит да стигне до наша територия. 2018 година бе годината, през която бяха регистрирани най-много смъртни случаи. Все повече са и молбите за убежище пет държави продължават да приемат над 75% от новопристигащите. Популистите твърдят, че поне връщанията функционират добре, но и това не е вярно. През 2017 година ефикасността по процедурите за връщане е била с 37% по-ниска, отколкото през предходната година трябва да можем да създадем Европейска агенция за убежището. Това е едно от предложенията. Но и за това не могат да се споразумеят правителствата. Какво ще направите през тези последни 4 месеца? Нека не се заблуждаваме. Инерцията се отразява неблагоприятно не само върху търсещите закрила на наша територия. Тя се отразява зле и на имиджа ни по света. Води до неспазване на ценностите ни, до настъпление на устарели нагласи, като популизъм и национализъм. Господин Нидермюлер. Благодаря всичко това, което се случи през последните седмици, кораби блокирани в морето, са символ на това, което се случва в Европейския съюз. Държави членки поради своето лицемерие не са готови да подпишат ново споразумение от Дъблин. Очевидно съветът не е способен да играе своята роля. Няма никаква, никакъв шанс за нов дъблински регламент. Аз мисля, че има нужда от ново временно споразумение. Поне до новия мандат ние трябва да гарантираме преразпределението на пристигналите мигранти държавите членки не са готови на това, трябва да платят определена цена. Госпожо председател на съвета, съвета трябва да проучи едно временно решение. В противен случай няма да успеем да вървим напред. Благодаря. Благодаря и исках да изслушам края на изказването ви, преди да дам думата на господин Вистисен за една минута. Благодаря. Всяка година стотици хиляди незаконни мигранти е, преливат е, през европейските граници. Е, човек остава впечатление, като се слушаме тук, е, че народа подкрепя беззаконието, както от страна на контрабандистите, трафикантите, така и на мигрантите, които нямат право да бъдат тук. Изглежда, че по-голяма част от този парламент мисли, че трябва да се легализира идването в Европа на, на, на милион души, които не могат да се интегрират. Затова за Дания е много важно да остане в страни от тази интеграционна лудост. Единствената институция, която предприема някакви разумни действия е съвета. Затова се надяваме съвета да продължава да, да, да отказва на, на, да приеме е, налудничавите е, предложение на Комисията и парламента за споделяне на а, миграционния натиск. Трябва да се спре незаконната миграция преди да, бъде, да се разпадне Европа. Една минута, госпожа Албио Гусман. Първо решихте да затворите границите, за да не може никой да достигне до Европа. След това решихте, че е най-добре да оставите хората да загинат в Средиземно море, Така само благоприятствахте мафията, тъй като тези хора не могат да бъдат спасени в открито море. Няма дори и добра брегова охрана която да им помогне. А каква е стратегията ви сега? Сега стратегията ви е изобщо да не допускате тези хора да напуснат Африка, например. Това е неоколониалистки подход. Финансирате го с европейски средства. Финансирате с европейски средства изграждането на лагери, където хората биват изтезавани и поробвани. Европейският съюз сключва споразумения с лидери на опасни държави в Африка, като Судан. Ето това се случва в цяла Европа. Господин Замек Димех за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Като говорим за станалото миналата седмица, когато хора в рамките 49 е, души, в това число 5 деца, 3 седмици живяха в страдание. Най-накрая им беше позволено да слязат на суша и е, техният техния случай беше разрешен. Но той беше разрешен а, е, по начин, който подобава на управление при кризи. Ам, мисля, че и съвета, и а, е, комисария а, е, ясно казаха, че не това представлява Европейския съюз. Защото в а, е, действителност а, ни трябва един устойчив а, механизъм, а, който да почива на нашите а, ценности за солидарност, а не да се разрешават а, а, всеки случай по-отделно проблемите има сериозен натиск, който се е, оказва от страна на големите страни, на, от големите страни на малките страни. Това е турмоз, който не бива да, да, да приемаме, който не е приемлив. Много е важно да разгледаме е, е, този въпрос, който е свързан с политиката за връщане. връщане. Политиката трябва да бъде много ясна за лицата, които нямат право да, да е, пристигат в нашите страни. Благодаря на комисар Авропол, а, на комисар Аврамополос. С удоволствие ще го приветствам отново в Малта. Господин Мораес, една минута. Благодаря, госпожо председател. Почти е приключил мандатът ни. Разполагаме още с само три месеца като че ли сме свидетели на нещо, което сме виждали и преди. Става дума за малка държава като Малта, която за първи път прие беженци, когато аз станах член на парламент. Сега Малта отново приема беженци, които преди това са пътували от една държава членка към друга. Нямаме обща политика не сме приели все още пакета за Дъблин. Необходим ни е обаче общ подход. В противен случай ще се повтори срама, на който бяхме свидетели във връзка с Sea-Watch и CI. Имаме още три месеца. Трябва да се възползваме от тях в рамките на австрийското председателство не се гласува с квалифицирано мнозинство. Обръщам се по този въпрос към румънското председателство. Трябва да може да се гласува в съвета с квалифицирано мнозинство по силата на договорите. Имаме още три месеца. Нека го направим. Благодаря, господин Радев, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, днес говорим за криза в Средиземно море, но в момента не ставаме свидетели на нова криза нито говорим за големи бройки хора. и в същото време европейският съюз е парализиран. къде да бъдат преразпределени нови четиридесет души след като толкова години поред не успяхме да преразпределим хиляди бежанци от италия и гърция? след като от поне три четири години се опитваме да реформираме европейската система за убежище и миграция но не успяваме. дами и господа начинът по който можем да се справим с каквито и да е предстоящи бежански или мигрантски кризи е чрез завършване на реформата за убежище така че да е ясно кой е отговорен за кандидатите за убежище кой разглежда молбите им както и как точно се прави разликата между кандидати за убежище и икономически мигранти. важното е тази реформа да премахне бремето от граничните държави на първо влизане като малта гърция италия и дори българя и да гарантира че всички държави членки на съюза независимо къде се намират географски поемат своята отговорност. благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за една минута, господин Уважаеми колеги, преди няколко дни бе сложен край на циничните игри, които се играеха с 49-мата души, спасени от една НПО. Хората на борда на Sea-Watch 3 и на CI след 18 дни, травматизирани и изтощени, дебаркираха в Малта. Но скоро ще трябва да се изправим пред този въпрос, пред въпроса за това дали корабите на организациите спасяващи хора ще могат да намерят сигурни пристанища в държавите членки на Европейския съюз. Затова, според мен, трябва да има коалиция от проявяващи воля държави членки, които да се споразумеят за механизъм за разпределяне. Европейският парламент взе решение за Дъблин 4, но съветът продължава да отказва сериозно да води преговорите по него. Нашето предложение се основава на солидарното преразпределяне. Така трябва според мен да работи Европа. Освен това Европейският съюз най-накрая трябва да създаде и програма за издирване и спасяване в открито море, за да се сложи край на смъртните случаи в морето. Господин Мандал за една минута. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Почти никъде другаде по света не се спазват принципите на човешкото достоинство, така както се спазват в Европейския съюз. И това прави Европейския съюз толкова привлекателен. Но тези ценности ни вменяват и отговорност спрямо света. Вменяват ни отговорността да помагаме на хора в беда. Беда. За целта обаче Европа се нуждае от система, в рамките на която да подпомагаме наистина най-слабите, най-нуждаещите се, а не престъпните банди на незаконно превеждащите хора през граница. А именно Именно тези престъпни банди успяхме да отблъснем по линия на Балканския маршрут и в Средиземноморието. Затова и намаля броят на пристигащите тук мигранти. Сега трябва да се погрижим за интегрирането на унези, които идват при нас. Това са най-уязвимите и унези, от които се нуждаят и европейските пазари на труда. Госпожа Киенги за една минута. Благодаря. Преди повече от година Парламентът обсъди реформата на Дъблинския регламент, новаторска храбра реформа, в чийто център е солидарността. Без тази реформа е иллюзия да се смята, че ще можем да управляваме миграцията. Ако не определим ясно отговорността и ако не гарантираме правата на беженците и мигрантите, срамната случка с Акуериас ще се и на Sea-Watch ще се превърнат в ежедневие. Благодаря на всички НПО, които е, извършват издирвателно-спасителна дейност. Ние трябва да си върнем човечността и да спазваме е, и да е, спасяваме живота на хората, да ги спасим и да ги доведем в първото сигурно пристанище. Трябва да има право за е, слизане на сушата и да се разпределят отговорността. Правителствата трябва да се откажат от демагогията и да, и да и да имат предвид договорите, както и пакта за миграция, прият от ООН. Благодаря, колеги. Много колеги са се записали за спонтанните изказвания. Ще положа всички усилия. Първият е господин Лопес Агилар. Благодаря. Продължаваме да се връщаме е, на същата тема и същия дебат е, за обежището. Европейските граждани очакват от съвета да, да си свърши работата. В крайна сметка всички сме подписали е, европе... Лисабонския договор. Трябва да има система за нашите действия, трябва да има споделена отговорност за е, управление и разглеждане на молбите за обещище. Така значи, че призовавам съвета да си свърши работата. Трябва ни ефективна европейска политика за обежището и хуманитарна политика. Не може просто постоянно да кърпим мерките си. Не бива да се криминализират неправителствени организации, които помагат. Е, една минута следващия оратор. Госпожа Томашич. Някои държави членки с удоволствие участваха в разрушаването на някои държави в Африка твърдейки, че така се борят за демокрация. В много от тези държави в момента не функционира централната изпълнителна власт. Не можем да си взаимодействаме с тях при овладяването на миграционните потоци. С други думи, Европейският съюз трябва да инвестира сега двойно повече в охраната на границите си, за да сложи край на незаконното превеждане на хора през тях и да установи контрол върху миграционната си политика. За да функционира обаче миграционната политика, трябва да се разграничават ясно реално търсещите убежище от икономическите мигранти. Не може тези хора да се поставят под един знаменател и това е реален проблем, който трябва да решим. 2019 zal een heel belangrijk jaar Благодаря. 2019 година ще бъде много важна година. Трябва да покажем на европейските граждани, че сме в състояние да решаваме проблемите. И за това в Европейския парламент настояваме за много ясна и целенасочена беженска политика. Госпожо Стевенс, ние не сме за отворени граници, а за единна молба за обежище, без да се избира страна. Ние сме за солидарност, поделяне на отговорността и искаме да защитаваме децата, да се да предприеме мерки срещу трафикантите. Отделните държави членки не могат да постигнат това. Само обединени държавите членки могат да решат проблема. Цифрите са фалшиви. Ако се опитвате да насаждате страх, това е срамно. Призовавам комисията за един ясен и политически подход. Господин Соли. Благодаря, госпожо председател. Изправени сме пред избор между отделни стратегии. Вижте какво става в Андалусия, например. Благодарение на либералите и на, на, на центъра на политическия спектър, хората вече прегръщат крайно десните идеи. най-вече в областта на, на миграцията и е, обежището. Това отчасти е обяснението за, за, за положението. От години говорим за реформи на системата от Дъблин. Е, но държавите членки не, не, не могат да стигнат до съгласие. И, и тревожна е липсата на солидарност. Трябва да се поеме отделната отговорност от всеки го. Опитваме се да се преборим с популизма. Госпожа Кунева. Благодаря, госпожо председател. Четири години след началото на миграционната криза продължаваме да спорим дребнаво за това колко мигранти да бъдат приети в държавите членки. Всъщност спорим не за приемането им тук, а за това кой следва да разгледа молбите им за обежище. Срамно е, че съветът твърди, че проблемът е в вторичните придвижвания солидарност, и че солидарността не се свежда само до разпределянето на тези хора. А до какво се свежда солидарността? Само до финансирането на изграждане на лагери ли? Ще има вторични придвижвания, докато продължаваме да захлопваме вратите под носа на тези хора и да изграждаме стени не може да говорим за мигрантите като незаконни. Хората не са незаконни. Незаконни са войните и търговията с оръжие. Колко още жени и деца трябва да загинат, за да сложим край на войните? Благодаря председателката. Петима колеги успяха да се изкажат по тази процедура на спонтанни изказвания. Извинявам се на всички останали, които се бяха записали, но нямаме време. Думата има господин Аврамополос. Преди да ви дам думата, господин комисар, да, вие бяхте сред първите записали се, но има много строги указания. Честно казано, ако аз можех да взема решението, щях да ви дам повече време за изказване, тъй като е, дебатът е важен, но трябва да се съобразя с онези, които получават по-високи заплати от мен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за този много навременен дебат. Мисля, че нямаше нужда от него, но май се оказва, че е необходим. Както мнозина от вас казаха по време на тези разисквания, а, това е последна възможност за Европа. Няма да пожалим усилия. Европейската комисия и аз лично имаме ясен ангажимент да продължим да работим с вас и съвета да постигнем тази много важна цел, а именно реформа на Европейската система за обежище. Искам да ви благодаря за тази ясна подкрепа. Ще продължим да работим заедно, за да приключим цялостната си дейност. И за да дам отговор на госпожа Индвелт, всички наши предложения са задължителни, тъй като говорим за комплексна политика. Отбелязах казаното от вас. А, отчитам вашата чувствителност. Но от наша страна ние така виждаме целият пакет – Никога да не забравяме, че в областта на миграцията всичките ни действия са взаимно свързани и всички части а, на пъзела трябва да се наместят приключването на политиката в областта на обежището е задължителна за ограничаване на незаконната миграция, за предотвратяване на вторичните премествания, да няма злоупотреби и молбите за обежища да се обработват по справедлив начин, по справедлив начин в Европа. ние искаме, ние работим с трети страни не за да спрем хората да тръгват, но и за да пресечем дейността на трафикантите. Партньорството и засиленото сътрудничество с страните партньори в Африка е в центъра на нашата дейност. Извънредният доверителен фонд за Африка спомогна за постигането на конкретни резултати. Също така трябва да, на, да направим така, че всички страни по крайбрежието на Средиземно море да спазват своите задължения по международното право за издирвателно-спасителните операции. Много важен въпрос е връщането и това предполага работа както с страните по происход, така и вътре в Европейския съюз. Не на последно място, ние трябва да продължим работата си за по-добра охрана на външните граници. Предложението ни за 10 000 корпус гранична охрана е на масата. Това поискаха държавите членки и ние го направихме. Е, по... Също така трябва да постигнем напредък по тези предложения, по които сме готови или почти готови. Драги колеги, ние трябва да сме готови за бъдещето. Е, при това едно бъдеще, за което е трудно да се правят прогнози, това е в интерес на всички. Не можем да си позволим да продължават неорганизираните дейности на парче. Дойде време да превърнем думите в дела. В година на избори сме. Искам да повторя посланието, че Европа ще бъде съдена по конкретните резултати в, в услуга на гражданите. Гражданите имат високи очаквания към нас. Надявам се, че ще проведем а, успешни а, дейности а, и това би било и а, нашето добро наследство за бъдещите поколения. Сега давам думата на държавния секретар Чиот името на съвета. Дами и господа депутати, положението наистина е, е, е много сложно. Председателството работи с комисията и държавите членки, така че да се стигне до договореност, която да осигурява предвидимост в съответствие с международното право, в това число правото във връзка с, с даването на достъп на пристигащите по море на суша. На базата на предните си заключения, съветът е именно да се търси консенсус по регламента Дъблин, да се реформира на базата на баланс от солидарност и отговорност, като се отчетат лицата, които пристигащите е, лица и тяхното положение. Румънското председателство следователно при, ще придвижи нещата напред на тази основа. Редица опити са се правили да се намери решение, което да бъде приемливо за всички. Много съвети беше правен такъв опит, но до сега компромис не, не, не се е оказва възможност, както вече стана ясно едно споразумение трябва да, да обхване много, много аспекти на, на, на, на проблема. Именно това е пътя, който смята да следва Румъния. Ще се опитаме да стигнем до, до положение, до договорност, която да осигурява предвидимост а, във връзка с а, международното право и създаването на ефективни процедури, процедури за убежище и връщане. Приветствам решението, което бе е, намерено миналата седмица. Две неправителствени организации, подкрепени от комисията, заедно с държави членки, извършиха операцията. Изключително важно е да действаме бързо, дори и ако се налага на базата на временни решения. Европейския съюз като цяло, а, още по-малко пък а, а, мигрантите заслужават такова, положение, такова неразрешено положение. В същото време обаче ще продължаваме да работим по общата европейска система за обежището, така че да се стигне до едно трайно, постоянно решение за справяне на проблемите в бъдеще. Уверена съм, че благодарение на усилията на всички ни ще, ще постигнем напредък в тази така важна тема. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Благодаря колеги за, за участието в този така важен дебат, който обявявам за закрит. Следващата точка в дневния ред е анализ на австрийското председателство на съвета. Изявление на съвета и комисията. Искам да ви напомня, че тук не е предвидена процедура спонтанни изказвания, нито ще има въпрос с синя карта. Преди да дам думата на канцлера Себастиан Курц. Искам да благодаря на австрийското председателство за доброто сътрудничество с Европейския парламент. Благодаря на австрийското председателство за поканата да Европейския парламент да участва на среща Европейски съюз Африка там присъстваше и председателя на Европейската комисия и председателя на съвета Туск. Аз мисля, че председателството приключи по много положителен начин. Благодаря и на представителите на австрийското правителство, които участваха на заседанията на парламента в Страсбург и Брюксел. И така, думата има канцлера Курц. Уважаеми господин председател на Европейския парламент, уважаеми господин председател на комисията, уважаеми госпожи и господа председатели на политически групи, уважаеми госпожи и господа депутати. Радвам се, че за пореден път гостувам в Европейския парламент. Днес ви гостувам, за да ви представя резултатите от австрийското председателство. Изминаха 6 месеца на усилена работа. Много амбициозна бе програмата ни. Установихме преди всичко много добро взаимодействие с Европейския парламент. Нека още в началото ви благодаря за ползотворното сътрудничество между Комисията, Съвета и Европейския парламент от през изминалите 6 месеца. Благодаря за ефикасната подкрепа, която предоставихте на председателството ни. По време на австрийското председателство винаги сме обръщали внимание на всеобхватното сътрудничество с Европейския парламент. Във връзка с това днес искам да благодаря най-вече на Юлиане Богнер Штраус и Каролине Едштадлер, които представляваха председателството ни по време на пленарните сесии на парламента. Благодаря ви също така и за 161 триалога, които се състояха по време на председателството ни. В рамките на тези триалози бяха постигнати 53 споразумения. Благодарение на работата на мнозина в парламента, съвета и комисията, но най-вече благодарение на проявената от всички воля за компромис. Благодаря на австрийското председателство, най-вече на посланника ни в Брюксел, както и на Александър Шалберг и на двата ни екипа в Брюксел и в Виена. Всяко едно председателство е само брънка от по-голяма верига. За това благодаря на партньорите ни от триото Естония и България. Възползвам се и от възможността да пожелая всичко най-добро на настоящото румънско председателство през с предстоящите 6 месеца усилена работа. Уважаеми госпожи и господа, когато бях тук през месец юли, заявих, че не бива да гледаме на Европейския съюз като на даденост, че трябва всички ежедневно да работим за усъвършенстването му по конкретни въпроси винаги има нелеки дебати, но въпреки това тогава заявих, че винаги е по-добре да наблягаме на това, което ни обединява, а не на това, което ни разделя. Днес бих казал абсолютно същото. Европейският съюз винаги е изправен пред предизвикателството, свързано с сложната му структура. Понякога поради това е необходимо известно време, докато се стигне до решение. Но въпреки това има толкова много неща, които ни обединяват. Има толкова много неща, по които трябва да работим и които трябва да решим заедно, че няма альтернатива за това сътрудничество. Няма альтернатива най-вече за волята за намиране на компромис. През изминалите 6 месеца заедно с вас постигнахме някои компромиси. Надявам се, че така Европейският съюз по много конкретни въпроси е вече на прав път. Нека се спра сега първо върху Брексит и свързаните с него предизвикателства. Когато поехме председателството на съвета, искахме да направим всичко възможно, за да опазим единението на 27-те. Благодаря днес на председателя на Европейската комисия, както и на Мишел Бърние за внимателния подход по време на преговорите успяхме да опазим единението сред 27-те държави членки. Европейският съюз трябва да изтъкнем и това, няма за какво да се упрекне по отношение на преговорите с Обединеното кралство. Отлично е споразумението за оттеглянето, балансирано е, излязохме и с декларация за намеренията си за бъдещите отношения. Дори изходът от гласуването днес след обед в Великобритания да е неблагоприятен, дори през идните седмици и месеци да сме в трудно положение, се надявам, че ще можем да опазим единението на 27-те. Надявам се, че съветът, парламентът и комисията ще могат да работят заедно. Австрия и сега, когато вече не председателства съвета, ще направи всичко възможно, за да подкрепи този курс. В рамките на мотото на председателството ни Европа, която защитава, се спряхме върху три основни момента. Първо, борбата срещу незаконната миграция. Второ, опазване на благоденствието и конкурентоспособността. И трето, отношенията с съседните ни страни. Защото ако искаме да гарантираме сигурност в Европа, трябва да гарантираме стабилност и в трети държави. По първия въпрос сигурността и миграционната политика. Въпреки липсата на напредък по въпроса, въпроса за преместването. Успяхме да постигнем напредък при взаимодействието си с трети държави, най-вече с Египет, но и с други страни. По отношение на тези държави успяхме да направим така, че издирвателно-спасителните операции да не се извършват само от европейски кораби. Тези кораби много често се използват като трамплин за Европа. Сега издирвателно-спасителните операции се извършват и от кораби на трети държави, като Египет и Либия, след което съответните лица биват връщани в тези трети държави. В резултат от това, към момента броят на новопристигналите в Европа е с 95% по-нисък в сравнение с 2015. Важно е не само това, важно е и, че рязко намаля броят на загиналите в Средиземноморието. Сега Централният средиземноморски маршрут през Италия де-факто вече не съществува. През изминалите седмици по него почти не са преминавали хора. Успяхме също така да постигнем споразумение и на ниво министри на вътрешните работи за разширяване на мандата на Фронтекс. В бъдеще той ще си сътрудничи по активно с трети страни ще играе важна роля при връщанията. А що се отнесе до увеличаването на броя на служителите на Frontex, то ние ще продължаваме да подкрепяме изцяло предложенията на комисията в това отношение. Моля, разговаряйте по въпроса с националните си правителства, тъй като все още има хора, които трябва да бъдат убедени в това предложение. А що се отнася до спора за преместванията, не задълбочихме този спор, а поставихме един нов акцент и по-точно обвързващата солидарност. Благодаря на комисията за подкрепата и за това наше предложение. По въпроса за благоденствието и конкурентоспособността, тяхното устойчиво гарантиране, поставихме ударението върху устойчивото укрепване на вътрешния пазар има редица законодателни предложения в областта на цифровия вътрешен пазар, по които приключихме работа с добри резултати. Например, по предложението за киберсигурността и регламента за аудиовизуалните медии успяхме да постигнем и промяна в нагласите на съвета все още не е взето окончателно решение по още един акт, но ще трябва да работим за това да убедим все още скептично настроените държави. Устойчивостта е сред приоритетите на Република Австрия. За това се радвам, че успяхме да наложим забрана върху използването на някои пластмасови изделия за еднократна употреба. Постигнахме също така успехи по отношение на акта за намаляване на емисиите от леки и тежкотоварни автомобили. Много успешен бе триалогът по този акт. Защитата на работниците от някои канцерогенни вещества, както и споразумението за създаването на Европейска агенция по труда, също са актове, по които постигнахме напредък. Една наистина силна Европа, един наистина конкурентоспособен Европейски съюз се нуждаят и от модерен бюджет. Признавам, че преговорите за МФР, многогодишната финансова рамка на Европейския съюз, ме изпълваха първоначално с, скептицизъм. Никак не бях сигурен, че може да се увенчаят те с успех. Но председателят на комисията успя да ме убеди, че трябва да заработим с пълна сила по този въпрос и бе прав. В крайна сметка успяхме да постигнем много по-голям успех, отколкото очаквах в началото. Така през месец декември разполагахме с пълния набор от текстове, подлежащи на преговори. Надявам се, че сега бързо ще продължи работата по МФР. Третата приоритетна за нас област политиката ни спрямо съседни на Съюза държави е нещо, върху което Австрия винаги е поставяла силен акцент. Радвам се, че сега се поставя по-силно ударение от страна на Европейския съюз върху региона на Западните Балкани. Бяхме свидетели на положителни промени в редица държави там. Решен бе, например, въпросът с името на Македония. Бяха отворени две преговорни глави с Сърбия и една с Черна гора. Всичко това е много важно послание във връзка с европейската перспектива на региона. Наистина се надявам, че Румъния и следващите председателства ще продължат да поставят акцента върху Западните Балкани. Това е процес, на който постави начало България. Господин Таяни, благодаря ви най-вече за сътрудничеството в рамките на форума за Африка. В Виена, заедно с представители на Африканския съюз, се опитахме да поставим по-силен акцент върху икономическото развитие и устойчивото подобряване на условията на живот в Африка. Не бива да оставяме инвестициите на африканския континент в ръцете на китайците. Участващите във форума във Виена африкански правителства ни дадоха много положителна обратна връзка за тази проява. Благодаря на всички, които я направиха възможна. И накрая Важно е да упомена и една тема, която, като се имат предвид историята на Австрия, е много важна за нас. Става дума за борбата срещу антисемитизма и антиционизма. През ноември в Виена се състоя първата европейска конференция, посветена на тази тема. В нея участваха всички еврейски общности от Европа. През декември съветът прие своите заключения по темата. Използвам възможността да благодаря на всички държавни и правителствени ръководители в Европейския съвет за подкрепата им. Важно е, според мен, в някои държави членки представителите на еврейската общност не просто да се чувстват сигурни, ще трябва всички заедно решително да се борим срещу антисемитизма в Европа. Накрая благодаря на комисията, най-вече на председателя и господин Юнкер, както и на Европейския парламент и преди всичко на председателя господин Таяни. Благодаря също така на всички останали държавни правителствени ръководители за доброто и градивно взаимодействие по време на председателството ни. Винаги полагахме усилия за това да допринесем за подсилването на позицията на Европейския съюз за намирането на компромиси и постигането на конкретни резултати. Радвам се, че това ни се удаде в толкова много области. Нека ви уверя, че Република Австрия ще продължи активно да работи за подсилването на позицията на Съюза. И тъй като вече се усеща предстоящата предизборна кампания. Пожелавам на онези от вас, които ще се кандидатират на следващите европейски избори всичко най-добро. Надявам се, че по време на предизборната кампания ще се водят интензивни дебати по същество за бъдещето на Европейския съюз. Нуждаем се от такива. Надявам се обаче тонът на дебатите да се основава на взаимното уважение. Дължим това на гражданите на държавите членки. Благодаря ви за доброто ни взаимодействие през изминалите 6 месеца. Всичко най-добро за Европейския съюз. Thank you, Chancellor, for your благодаря ви, господин канцлер, за изказването ви. Благодаря ви за силния ангажимент, който поехте в борбата срещу антисемитизма. Това е нещо много важно за парламента. Много е важна за нас свободата на вероисповеданията. Благодаря ви за работата ви в тази област. Сега думата има председателят на Европейската комисия, господин Юнкер. Господин председател, добър ден! Госпожи и господа депутати, господин канцлер, Уважаема госпожо министър, уважаеми госпожи и господа министри от правителството на Република Австрия, господин посланник, уважаеми госпожи и господа, няма смисъл да повтарям онова, което каза господин канцлерът. Равносметката на австрийското председателство е впечатляваща. Ако погледнем какъв е броят на постигнатите компромиси между съвета, комисията и парламентът, то ще видим, че той е впечатляващ. Постигнати са 73 споразумения с парламента по над 130 досиета. Можем да сравним постигнатото от австрийското председателство с постигнатото от други преди него, които са си поставили по-амбициозни цели. Като се направи това сравнение, то можем да кажем, че са впечатляващи резултатите от това председателство. Да се надяваме, че австрийското правителство е преодоляло трудния момент, свързан с пакта за миграцията на ООН. Казах вече на господин канцлера, че щеше да е добре председателството му в това отношение да поеме в правилната посока, вместо да се отправят отрицателни послания. Но трябва да кажем, че Австрия не бе единствената държава, която не прие този пакт. Не разбирам защо се стигна до това. Продължавам да не разбирам. Но като се изключи този труден момент от работата на австрийското правителство, не мога да отправя никакъв упрек към австрийското председателство. Противно на впечатленията на мнозина, мисля, че австрийското председателство допринесе за европейската кауза. Би ми се искало да има повече председателства, които да работят толкова стегнато, гарантирайки такава приемственост и последователност. Особено ме радва това, че комисията винаги можеше да разчита на готовността на австрийското председателство да опази единението на 27-те по въпроса за Брексит. Това не бе лесна задача. Противно на разпространените мнения по въпроса. Работата се вършеше в това отношение преди всичко на ниво експертни групи в съвета Австрийското председателство си бе очертало ясен курс, за което трябва да го поздравим. Много съм удовлетворен и от това, че австрийското председателство прие предложенията на комисията за охраната на външните граници. Комисията преразгледа и измени предложението си за охраната на външните граници на базата на предложението на австрийския канцлер. Бяхме взели решение до, в рамките на определен срок да разполагаме с 10 000 души гранични служители. Това е не бе адекватно според австрийския канцлер. Но сега Австрия възприе позицията на мнозина. Опитваше се по време на председателството да я отстоява в рамките на различните съвети. и нека се възползвам от възможността да осъдя дволичието на съвета. Всички искат от нас да направим нещо за охраната на границите. Ние полагаме усилия, работихме с австрийското председателство, а сега съветът се отмята от думата си. Или човек си спазва обещанията, или си държи устата затворена. При всички положения съм благодарен на австрийския канцлер и на австрийското правителство за това, че направиха всичко възможно, за да подкрепят предложенията на комисията. Първоначално имаше известни съмнения във връзка с предложението за Европейската агенция по труда, но въпреки това успяхме да постигнем напредък по този акт. Помня, че проведох открит разговор с федералния канцлер Опитах се да го убедя да продължи работа по този акт. И австрийското председателство наистина го направи, въпреки първоначалните и своите собствени съмнения. Радвам се, че в резултат от това сега ще бъде установена Европейската агенция по труда. Преди когато бях само профсъюзен деятел, казвах, че човек греши, като мисли, че може да пренебрегне работниците. И показахме това и сега. Многогодишната финансова рамка. И тук трябва да признаем постигнатото от австрийското председателство. Въпреки първоначалните съмнения, австрийското председателство успя при това много по-рано от всички председателства преди него да подготви текстовете. Пълния набор от текстове, подлежащи на преговори. И сега разполагаме с основа за водене на преговори, която ни дава възможност да постигнем напредък. Това се дължи на усилията, които положи австрийското председателство през месец ноември. Благодарение на неговите усилия ще можем да спазим предвидения график. Австрийското председателство подходи внимателно успя да изготви отделните елементи, които са необходими, за да постигнем напредък по МФР. Благодаря на австрийското председателство също и за ясната му позиция по отношение на антисемитизма. Не мислех, че докато съм още жив, ще стана свидетел на нещо подобно. Ще стана свидетел на това евреи да се страхуват от това открито да упражняват вероисповеданието си. Австрийското председателство намери ясни думи по този въпрос. Преди няколко месеца бях в Виена Разговарях там с представители на еврейската общност. Направи го, за да покажа, че в Европа няма място за антисемитизъм, расизъм и ксенофобия. Австрийското председателство във връзка с това излезе не само с предупреждение, успя да докаже и на дела, че